Good morning, ladies and gentlemen. I reopen. Добро утро, дами и господа. Откривам нашето заседание. Темата на, сутрешното заседание е земеделското стопанство. Приветствам представителя на Сметната палата и давам думата на Алан Исера, който е представител на Сметната палата. Моля, имате думата. Uh, um, господин uh, председателю, уважаеми uh, дами и господа, господин комисарю, за мен е чест да представя тази глава от доклада на Сметната палата, е, отнасящ се до 2011 година, свързан е, с е, разходите в областта на земеделското стопанство, околната среда, морско дело и рибно стопанство. Общите разходи през 2010 година бяха 56,5 милиарда евро. С други думи, повече от 45% от всичките плащания, направени от европейския бюджет през 2010 година. В моята презентация ще се фокусирам върху земеделско стопанство и развитие на селските региони. Два фонда отговарят за тези две политика. политики. Фонда за подпомагане на селските е, региони и Фонда за регионално развитие. Има схеми за едини плащания, за преки плащания. Това, това са плащаните по първия стълб. По втория стълб има а, плащания с от Фонда за регионално развитие. Е, има плащания свързани с екологични мерки, инвестиции в земеделски стопанства и инфраструктури в селски райони. През 2010 година и резултатите, които получихме от проучването, засягат четири аспекта. Искам да кажа няколко думи за, за директните плащания и трансфери. 38 transactions. Out of those... Над 138 плащания бяха извършени, 87 при 87 са установени една или повече грешки. Количествените грешки бяха 2,5%. С други думи, над, над а, материалния прак. Както и в предишните години, Сметната палата потвърди, че а, има финансово а, влияние вследствие на грешките и разпределянето на това влияние не е равномерно. Почти всички количествени грешки са така наречени грешки, свързани с точността. В много а, случаи имаше деклариране на повече а, земя, отколкото е било необходимо. Има също и грешки свързани с пригодността. Сега на второ място някои коментари свързани с системата за наблюдение. тази система наблюдава транзакциите, извършвани от двата фонда. Е, и също така системата AJAX, която се използва за наблюдение. тази система е повлияна от неправилни данни в базите данни. Ще дам пример, като взема една от базите, базите данни, свързана с системата IRBS, системата за установяване на парцелите земя. беше изготвен кадастерен план с всички снимки на отделните парцели. По време на нашия одит установихме случаи, в които тази, тези бази данни включваха и земи, с а, горски масиви, а, с храстови масиви, с други думи парцели, които не са пригодни да бъдат включени в а, тази схема. Освен това имаше и остаряла информация. Това, разбира се, се отразява негативно върху качеството на процеса на мониторинг. И така, на трето място коментара ми се отнася също до системата за наблюдение, до АЯКС държавите членки трябва да, да извършват проверки на място. Това да е поне 5% от цялостния обем извършени проверки. Ние установихме, че проверките не са били извършвани на глобално ниво. И има проверки, които са извършвани изцяло от местните национални органи. установихме, че има а, разходи, а, които не са били правилно документирани. Четвъртия ми коментар се отнася до а, годишният доклад за, за дейностите за 2010 година. През 2009 година имаше резерви, свързани с разходите за регионално развитие по ОС 2 за 2010 година комисията реши а, да а, премахне тези резерви. Според нас а, това оттегляне на резервите не е било задоволително. Плащанията през 2010 година свързани с земеделски и природни е, ресурси, са били засегнати от материални веществени грешки. преките плащани, плащания са били покрити от Аякс. Там също е имало веществени грешки. тези директни плащания са били в размер на 4 милиарда евро. Сметната палата също установи, че в това перо от разходи има грешки. През 2010 в доклада това е споменато. Освен многото години от постепенно подобряване на системата, все още остават рискове, свързани с регулираните плащания. Освен това, освен това разходите, свързани с националните ресурси, трябва да бъдат взети предвид. Освен това, трябва да се а, използват актуални и надежни данни. На последно място, какви са препоръките на Сметната палата? А, като се имат предвид препоръките и заключенията на Сметната палата, комисията трябва да предприеме действия, за да гарантира а, използването на на а, системите да стане задължително. Освен това, тези системи трябва да бъдат а, обновявани а, постоянно, така че е по-лесно да бъдат а, установявани грешките и пропуските. Сли. На последно място, качеството а, на проверките на място трябва да бъде подобрено, така че а, да могат да се установят критериите за пригодност по надлежния ред. И така по стълб втори има все още неща, които трябва да подобрени и ще се радвам, ако мога да отговоря на вашите въпроси. Благодаря ви, колег... ком... комисарят Чолш. Бихте ли искали да коментирате коментарите, направени от палатата? Меселеп. Благодаря, господин председател, госпожи и господа евродепутати, е, господин член на Сметната палата. Доброто управление на средствата за ОСП остава за мен приоритет, равен е, с тези е, за равнопоставеността и равенството при осъществяване на, тези, на тази политика. Искам да се спра на три точки за актуалното състояние на ОСП, за приоритетите осъществени тази година и за това на къде искаме да вървим. По отношение на сегашното състояние, според Сметната палата, глобалният дял на грешките ни е 2,3%. Е, за преките плащания по системата АЯКС е още по-нисък е делът на грешките. Всъщност, палатът е, да установява някои а, рискове, а, но рискът от грешки реално спада. Това показва, че плащанията ни са добре управлявани. Ще ви дам някои примери. Ние а, е, укрепихме ролята на сертифициращите органи, а, е, за да се превърнат гаранциите на държавите членки в още по-солидни такива. Съвсем конкретно, за да бъде потвърден делът на грешките, изчислен на основа на статистическите данни от държавите членки, ние поканихме сертифициращите органи да ни направят анализ на представителна извадка. Три държави членки сториха това тази година, още две ще се присъединят към тях следващата година. Направихме това, за да подобрим качеството на интегрираната система за управление на разходите АИАКС в държавите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 През 2010 година делът на грешките там е 1%, така че ние сме постигнали напредък. И в Румъния, в България и в Португалия, страните с най-големи проблеми, има голям напредък. В Румъния в края на февруари 2011 година бе изпълнен планът за действие, но Генерална дирекция Земедели запази резервата си в годишния отчет за 2010 година, за да се докаже ползата от от осъществения план на практика. В този е, смисъл трябва да тълкуваме съмненията на палатата. През октомври 2010 година имаше ревизия в Румъния и тя потвърди резултата от работата на румънските органи. В края на ноември 2011 година пък България изготви своя план а, за действие. Той пристигна в Генерална дирекция земеделие а, преди две седмици, а, но трябва да се изчака да се види дали мерките са ефикасни. В Португалия също направихме резерва и поискахме укрепен план за действие. След известно закъснение Португалия смята, че а, планът а, може да бъде приключен а, през февруари 2000 2011 година. Ако няма качествен резултат, няма да се поколебая е, да използвам всички средства, с които разполагам за защита на финансовите интереси на общността. В трите случая бяха приложени и корекционни мерки, за да бъдат защитени финансовите интереси на общността. За да бъде гарантирана надежността и изчерпателността на данните в системата, всички държави членки вече трябва да правят задълбочена годишна оценка на качеството на а, своите статистически бази данни за меделието, както господин Анисала току-що подчерта, а, че това е необходимо. Ако се откроят слабости, държавите членки трябва да предприемат мерки за корекция. 2010 година бе пилотна и резултатите съвсем скоро ще станат известни от нашите опити. Е, за какво ще направим е, повече за доброто управление на ОСП? Искам да се спра на четири основни елемента на реформата, които сме, която сме предложили на съвета и на парламента и смятам, че те ще ни позволят е, да намалим още грешките. Първо, укрепваме ролята на сертифициращите органи, както вече споменах. Те сега трябва да правят представителна извадка от операциите. Смятаме това да го направим задължително от 2014 година за всички държави членки. Целта е двояка. Първо, е, да се осигури качеството на контрола, упражнявано от държавите членки, а от друга страна да насочваме ние усилията си само там, където е необходимо. От, от друга страна, може да се намали контрола там, където делът на грешките вече е незначителен, за да се даде и стимул на държавите членки. На второ място смятаме да укрепим системата за събиране на недължимо платеното. Държавите членки трябва да събират дължимите суми максимално бързо и е, смятаме е, да задължаваме националните бюджети с 100% от дължимите суми, вместо с 50% както е сега, а в случай на небрежност да се спират или да се прекратяват плащанията. Трето, искаме да упростим ОСП аз поделям е, значението на тази цел, е, което е придадено от вашата комисия и от сметната палата. Например, за дребните стопанства е, смятаме да приложим облегчени процедури. Смятаме също така да облегчим условията за плащанията за развитие на селските райони, ще преминаваме все повече върху плащане на паушални суми и така общ набор от стандарти. Четвъртият приоритет е да подкрепяме активните земеделци. Пред вас се ангажирах миналата година е, да нарасочим нашата политика единствено към активните земеделци и само те да получават преки помощи. Тези, които маргинално се занимават с земеделска дейност, т.е. ще бъдат изключени от подпомагането. Сега сме в процедура на съвместно решаване. Това означава, че Европейският парламент има ключова роля в процеса на приемане на актове. Е, разчитам на вашата роля за приемане на нашите решения. Благодаря ви за вниманието. Оставам на ваше разположение за всички ваши въпроси. Председателят. Първо, докладчикът, господин Фелнер, може би той ще коментира или ще има въпроси, след това останалите членове. Благодаря, господин председател. Първо искам да изразя моята благодарност и благодарността на цялата комисия към Сметната палата и към комисията, защото аз смятам, че документите, с които разполагаме днес, ще положат основата за провеждането на една много интересна дискусия, свързана с едно много голямо перо, разходно перо в европейския бюджет. Е, искам да се спра на четири неща. Първо, развитието на селските райони. На второ място, примера на, на Сметната палата – на следващо място и а, позеленяването на ОСП. Сега, господин председателю, когато а, прочетох а, заключенията а, на Сметната плата 3532, това заключение ми звучи като лоша новина. На следващо място виждам, че Сметната палата казва, въпреки това, преките плащания, покрити от Аякс, са, са без веществени грешки, материални грешки, което е добра новина когато прочетох това, бях малко объркан, защото преките а, плащания са на сума 43 а, милиарда евро, 77% от всички разходи. И някак си оставаме впечатление, че тези 77% са изключение от правилото. А, да, добре е, когато Сметната палата подхожда строго, с а, внимание, но някак си се представя ситуацията като по-трагична, отколкото е. Ние се справихме да изпълним по-голямата част от фонда, тази част, която е без грешки. Това е важното. И това е изключение от правилото тези 77 процента, които са без грешки. Може би Сметната плата да вземе отношение по този въпрос. Сега, относно развитието на селските райони. 77% от средствата са разходени правилно, без грешки. Става въпрос и за 12 милиарда евро. Също са записани в документите. В 3.4.56 в този параграф се казва, че системите за наблюдение се подобряват и по този начин грешките намаляват. Е, това е най-очевидният въпрос. Е, какво е нивото на грешките в тази област? Така че да можем да разберем за какво става въпрос може би комисарят Чолош също да вземе отношение, но е интересно е, е какво е, е нивото, какъв е делът на грешките в тази област. Дали Сметната палата е съгласна, че с времето се наблюдава постепенно и постоянно подобряване на ситуацията, с което съответно се наблюдава намаляване на процента на грешките. Ние не живеем в един перфектен а, свят. И ако системата за наблюдение се усъвършенства и подобрява, както каза Сметната палата, ние в един момент ще постигнем а, целта. Кога, кога ще стигнем до момента, когато няма да има нужда да се притесняваме за материалните грешки в областта на развитието на селските региони? може да вземат отношение, господин Чолош, по този въпрос. Дали се предвижда подобряване на развитието на селските райони в областта на следващата рамкова програма? Вчера, вчера обсъждахме рамката за развитие на селските райони и тогава се спомена а, факта, че а, фонда за развитие на селските райони е изложен на риск. Говорим а, за това, че има голяма разлика между двата фонда. Фонда за развитие на селските райони и фонда за развитие на земеделието защо, ето, защо се е, получават тези разлики. Защото единия фонд е контролиран повече или защото има правна рамка за санкциите. Вчера разгледахме и този аспект е, за това, че комисията има инструменти за за налагане на санкции. Значи дали това е правната рамка или, или а, е, различната култура на управление в тези две генерални де, дирекции. Ще е интересно да се види дали има някакви ясни наблюдения, за да, за да сравним Фонда за регионално развитие и политиката за регионално развитие. С господин Чолош имахме възможност да обсъдим въпросът как действа този механизъм за налагане на санкции, но според мен ще е интересно и за другите да разберат как действа този механизъм, защото до известна степен за мен е важно а, да се види, че има санкции, които се налагат на а, държавите членки. А, следващия въпрос. uh, as an example of an eligibility error regarding the aid scheme for the сега говорим за схемите, които са предвидени за хората за, в най-неравностойно положение. Сметната палата се отнася критично към тази схема, особено в доклада през 2009 година. Там се говори, че схемата не, не е изцяло прозрачна и не е а, а, ефективна от гледна точка на разходите. А, дали тази система е била подложена на някакъв а, контрол? 0,9 милиона евро са разходвани за тази схема. Смятате ли, както и сметната палата, че тази схема не е изгодна от финансова гледна точка? И защо смятате, че ние трябва да обърнем внимание точно на този пример и да си блъскаме главата? Комисията не беше убедена, че това е, е грешка в този случай. И Спомням се, че в други области комисията и палатата не са обсъд... обсъждали такива важни въпроси с засегнатите държави членки. И господин Чолос и представители на палатата, смятате ли, че могат да бъдат избегнати такива разнопосочни мнения по а, такива важни въпроси, които заслужават а, голямо внимание? Смятате ли, че такива тристранни срещи могат да бъдат а, някакво решение? След това системата за възстановяване на средствата. Е, значи, а, а, неправомерно отпуснатите средства трябва да бъдат а, възстановени от, или върнати от бенефициерите. Е, в доклада се казва, че системата се е подобрила, но все още правилата трябва да бъдат разяснени, защото все още те подлежат на тълкование и ам, се прилагат по различен начин в държавите членки. А, значи комисията някак си ам, предполага да има някакво изменение на разпоредбите и а, изменение на тези разпоредби в рамките на реформата на ОСП до 2020 година. Значи най-важното е тези неправомерно отпуснати средства да бъдат върнати обратно от бенефициерите. На второ място, комисарио Чолуш, може ли накратко да обясните какви мерки са били предприяти а, а, в рамките на това ново, това ново предложение е, за подобряване на системата и дали предложените мерки ще са ефективни. Да, забравих и е, позеленяването на ОСП. Аз съм е, член на Комисията по околна среда. Това ме радва, но от друга страна някакси нещата стават по-сложни от време на време. И тази комисия трябва да е наясно какви могат да бъдат а, осложненията, свързани с законодателната рамка. Смятате ли, че това озеленяване на ОСП ще доведе до едно осложняване на системата и е, което ще е свързано с появата на повече рискове? Благодаря, господин Макакис. Господин председателю, Господин председател, искам да ви обърна внимание на присъствието на членовете тук на комисията. Значи говорим за най-голямото разходно перо на, на европейския бюджет. Виждате колко малко членове са тук. Моля ви по време на следващото заседание на координаторите да засегнете този въпрос. Моята политическа група е представена тук. Е, мога да се гордея с това. Да, може да сме по-малко като група, но всички сме тук. Искам да засегна този въпрос, защото това е много важно. Важно е и за данакоплаците. И така, отново искам да дам висока оценка на господин Чолуш, е, е, оценка каквато му дадох и миналата година, за това, че той е допринесъл за допълнителното развитие на системата, за това, че в областта на политиката на сближаване нещата са добре. Все още има неясноти в областта на селското стопанство. В областта на кохезионната политика и развитието на селските райони е, има подобрения. Така, радвам се, че има а, прозрачност, а, която е отбелязана като а, заключение от Сметната палата. Вие, комисарио, през октомври заявихте, а, че има а, средства, а, които а, са върнати обратно, 214 милиона, а, били са записани, обявени държавите членки, които а, са върнали тези а, средства. Хубаво е за целите на прозрачността да се обявяват а, тези списъци, за, за което искам да ви благодаря. Сега, и, има и проблеми, разбира се. Те са свързани с това, че връщането на средствата става по, различен, по различно време в държавите членки. Няма ясни правила, за да се знае кога точно да се връщат. Казва се само, че до 50% трябва да бъдат върнати на първо време. Значи, лихвите се повишават трябва да се има предвид и а, това, че сроковете на отпускането на средствата е различно. Разбира всичко това има въздействие върху а, нас, върху цялата общност, защото това води до а, удължаване на срока а, или забавяне на обратното връщане на средствата. Трябва да има ясно заявени срокове до кога, до кога неправомерно отпуснатите средства трябва да бъдат върнати обратно. Имаме нужда от ясни правила, свързани с а, лихвените проценти и как да се изчисляват а, тези лихви. Сега, на следващо място, старите вземания. Още в началото на 2000-та година се видя, че тези процедури не са толкова ефективни като сега и, и въпросът е, е какво правим с тези стари вземания. Преди е, вас имаше работна група, която се занима с ам, обратното връщане на средствата, обаче какво се случва с тези стари вземания. Не можем просто да захупим нещата. Е, трябва да има едно по-конструктивно решение свързано с решаване на проблема на старите вземания. You, um... Благодаря, господин председателю. Още веднъж искам да подчертая, че обсъждаме това в отсъствието на представители на съвета, поне доколкото аз си давам сметка. Въпреки, че държавите членки е, в крайна сметка изразходват тези огромни суми. Непрекъснато повтарям този структурен проблем а, в нашите процедури по освобождаване от отговорност. Искам да кажа няколко неща. Свързани са преди всичко с ролята на държавите членки и за това толкова много се вторачвам в отсъствието на съвета. Първият ми въпрос е за това как се разкриват нередностите в държавите членки. Ако съм прав, това е преди всичко задължение на държавите членки да разкриват нередовностите, но ако погледна таблицата на страница 76, бележка 6, приложение е 1, виждате, че а, има големи разлики между това, което е обявено от държавите членки и е, това, което в крайна сметка е поискано обратно от комисията. Питам се, как е възможно да има такава разлика между това, което държавите членки откриват на своя територия и това, което комисията се опитва да си събере накрая. Разликата при Гърция е между 14 милиона и 460 милиона. Естествено, понякога разликата е малка, но за мен такива огромни разминавания са неразбираеми. Освен ако държавата членка не прави това, което е длъжна. Това е първият ми въпрос. Смятате ли се още, че държавите членки играят своята роля правилно при разкриването на нередовности? Другият ми въпрос е свързан с начина по който държавите членки връщат парите, които подлежат на възстановяване. Около 90% от тези пари се плащат от самите държави членки от публични фондове, вместо да бъдат събрани средствата от окончателните бенефициари, които са ги получили. Това е още нещо, което не разбирам. Не бих казал, че то е незаконно, но е, е в е, известен е, смисъл странен начин за ангажиране на допълнителни средства в земеделския сектор. По този начин, всъщност, ние не получаваме парите от окончателните бенефициери, а позволяваме държавите членки да плащат от публичните си средства, т.е. да накоплатецът плаща двойно. Не можем ли да възприемем общо правило, че този начин на събиране на средства е неприемлив? Ако парите са неправомерно изплатени на земеделците, те трябва да бъдат събрани от земеделците, а не от държавните фондове. Последният ми въпрос е свързан а, с а, агроекологичните а, системи и механизми. Благодаря на комисията за писмение и отговор, но е, трябва да призная, че ако се опитам да вникна в него, всичко ми става много по-сложно. В писмения си въпрос имах предвид е, специалния доклад на Сметната палата за агроекологичните е, системи. Според палатата тези системи са толкова сложни и толкова трудни за измерване, че е трудно можем да преценим дали сме постигнали зададените цели. Мисля, че това е сериозен проблем. въпреки, че проектът за тези системи е много важен. Затова искам още веднъж да ви попитам, освен казаното в писмения отговор, дали бихте се съгласили да дадете допълнителни разяснения? Е, извинявам се, е, господин председател, в 10 часа трябва е, да гласувам в Комисията по околна среда, ако може да се отговори на въпросите ми преди да тръгна. Добре. Ако най-напред да попитам дали някой а, от държавите членки присъства. Секретариатът на съвета е представен и усърдно си води бележки. За това държавите членки ще бъдат уведомени за всичко, което казваме. Виждам, че такава е ситуацията в момента. Сега е господин Стас, който е много горд от факта, че е, групата му също е в пълен състав. Благодаря, господин председателю. Искам да се спра на три теми в своите въпроси. Първо, въпроса за обнародването на списъците е, с крайните получатели – Комисията е, засегна този въпрос е, в седмицата на Страсбург. Е, доста отдавна говорим за това и призоваваме, че трябва да има пълен списък на всички получатели на средства от земеделските фондове, кохезионния фонд, структурните фондове и тези списъци трябва да бъдат обществено достъпни. Сега обаче има дело на съда, по което решението предвижда, че това не е възможно, тъй като има съображение за защита на личните данни и това прави невъзможно обнародването на подобен списък в момента. Въпросът ми към комисията е какви стъпки планирате да предприемете? Е, за е, така оталожване на опасенията на сметната палата, така че е, да се осъществи тази цел – обнародване на списък на получателите. Вторият въпрос е свързан и насочен по-скоро към Сметната палата и към самия комисар. Искам да благодаря за усилията, които Сметната палата полага за гарантиране правилността на операциите. Естествено, е, има е, контролни системи, говори се за проверките на място, за сателитните системи, всичко това бе споменато от колегата от Сметната палата. Това обслужва освобождаването от отговорността, но в целият този процес в момента нещо ми липсва. Добре е да има контрол върху финансите, добре е да се откриват нередовностите, но имаме ли добър контрол върху ефективността на земеделските субсидии и какво е нивото на качеството при тях? Неодавна фламандската телевизия направи едно проучване – и един екип отиде в Тракия, район на границата между Гърция и Турция. Какво установи този екип? Има известен конфликт между по-младите и по-възрастните земеделци. Младите се оплакват, че заради системата на субсидии се култивира доста памук. Всъщност това става със съгласието на Европейския съюз. А, а, казват, а, ние не, а, нямаме никакъв а, достъп до субсидиите, защото старите земеделци са собственици на земята а, и а, засяват земята с това, за което се дават субсидии, а това е памук, което прави почти невъзможно за младите земеделци да попаднат в системата. Е, това е, е ситуация, която бих нарекал токсична, защото голяма част от е, земеделците в Европейския съюз са над 55 годишна възраст. Трябва да направим всичко младежите да навлязат в земеделския сектор. И това искам да попитам комисаря. Сигурно знаете за този проблем. Какво предприемате за повишаване качеството на субсидиите и за контрол върху тях? Проблемът с памука в Гърция е само един от съществуващите проблеми. Този въпрос се поставя и пред сметната палата. Надлежен ли е вашият контрол? мисля, че през 2002-2003 година направихте доклад в тази връзка. Ще имате ли последващи отчети, последващи доклади? Нуждаем се от повече контрол върху качеството на субсидиите. Третият въпрос. В отговорите на писмените въпроси, зададени на комисаря и неговата администрация, имаше съвсем а, конкретна тема за възстановяването на неправомерно направените плащания. Точка 5 или въпрос 5. Доста страни е, се справят е, зле е, с преодоляване на нередовностите. Мисля, че при Белгия показателят е 16%, което е отчаиващо. Белгия, Гърция и Италия са били страни, в които са извършени ревизии за резултатите от субсидирането. Как... Какви са последиците? Какви са, какъв е изходът от тези ревизии в Белгия, Гърция и Италия? Това са трите теми, които исках да засегна. Ще ви бъдем благодарни за резултатите от ревизиите. Госпожа Иванова, благодаря господин председателю. Извинявам се, че малко закъснях. Може би ще задам вече зададен въпрос, но аз го поставих всъщност вчера за е, нарасналия дял на е, съфинансиране от Европейския съюз за страни, е, в затруднено финансово положение. Това въжи както за фонда за сближаване, така и за земеделските фондове. Като се има предвид така повишения дял на финансиране от Европейския съюз, вижда ли комисарят по-висок риск в тези страни, след като те вече са доказали, че е проблемно за тях управлението на качеството на разходите? Някои от тях имат и по-висок дял, дял на грешки. Нещо, което също е доказано. И като се има предвид този евентуално по-голям риск от грешки, смятате ли, че там трябва да се повиши контрола? Имам предвид в тези държави членки. За мен това е чиста награда за това, че не си вършите работата. И не смятате ли, че подобни награди трябва да бъдат създадени и за онези държави, които спазват бюджетната дисциплина и отговарят на критериите от Маастрихт? Председателят, благодаря. Е, нямам други оратори но има а, един допълнителен въпрос, който аз самият бих искал да поставя. А, допълнителен към този на господин а, Хаброн. Кой плаща в крайна сметка? Нещо си спомням смътно, не знам дали е все още така. А, тези допълнителни такси, суперлеви в Италия, от правителството ли се плащат или от фермерите? Доколкото си спомням, от правителството се плащат тези такси. Сега ще дам думата на Сметната палата. Двама са членовете, е, които могат да отговарят. Разбира се, темата, е, е, е, човека, който представи темата най-напред. Благодаря, господин председателю. Ще се опитам да отговоря на някои от въпросите, поставени на палатата. Най-напред искам да благодаря още веднъж на докладчика, на членовете на комисията, и на Европейската комисия за прекрасното сътрудничество при цялата процедура през 2010 година. В общ порядък е, искам да подчертая още веднъж, може би, най-важната констатация през тази годишната ревизия. Е, тази констатация не е нова. Отново видяхме, че когато контролните системи не функционират добре, остава риск за редовността на операциите. За това трябва да се усъвършенства допълнително АЯКС и контролните системи да бъдат надлежно функциониращи. По въпроса на господин Стас за последващите действия след отчета, който публикувахме през 2002-2003 година, ще го направим. Ще направим такива последващи действия, ще ги предприемем. Сега, за господин Фялнер бих казал следното. Ние направихме представителна извадка и според нея сме установили дял на грешките 2,3%. но 238 бяха операциите. и грешката, която установихме там, беше много малка. Под под 2%. Говорим за 39,7 милиарда евро, така че продължаваме да следим положението. Знаем, че комисията в отговорите си на а, въпрос 17 е дала информация, което обаче не е констатация на а, палатата. За следващата година, т.е. за 2011 година, а, палатата реши да направи за двата отделни земеделски фонда две различни извадки. Това означава, че ще имаме две пълни извадки, които ще ни позволят да направим две конкретни преценки, така че господин Фелнер, надявам се следващата година да сте по-доволен от нашите изводи и констатации. По отношение на е, случая, който вие цитирахте е, на английски The Butter Case, да, това беше включено в нашата извадка. И ние сме коментирали случая в годишния си отчет мога да ви уведомя, че сме получили всички а, отговори на а, държавите а, членки а, на зададените въпроси и а, а, сме предали отговорите на Олаф. Имало е, е така желание е, да е, се е, заобиколи законодателството на държавите членки, като се участва в е, схемата е, за подпомагане на най-уязвимите хора чрез оператори в други държави членки, които оператори обаче не носят никакъв финансов риск и въобще не отговарят на изискванията. Е, Зато, както се консултирахме ние, това е направено с цел за обикаляне на законодателните изисквания. Е, тоест, това не са преки е, операции, напълно независими и с независими страни. Затова палатата смята, че е важно да се придържаме към принципа съдържанието има предимство пред формата. Това е фундаментално понятие, фундаментален принцип за ревизорите. Когато става дума за комплексни операции или серия от операции, е важно да се установи тяхното економическо съдържание, а не упростенчески да анализираме правната им форма. Да, бих казал, че е, понякога е, е имало стремеж към чисто спазване на формалностите, без е, да се изпълват операциите с никакво съдържание. Но тази практика така застана нашето внимание едва през 2009 година. Имаме специален отчет за продоволствената помощ за най-уязвимите хора и сме казали, че условията, при които се отпуска тази помощ, не са оптимални и там системата трябва да бъде прекратена. Комисията знае, че сега анализира тези договорености, тази система. Това мога да ви кажа във връзка с този случай. Най-сетне е, господин Чолош е, визира е, проектите на комисията за, в областта на общата селско-стопанска политика след 2013 година. Естествено, на този етап, като член на Сметната палата, трудно мога да се изкажа по тези проекти. Предполагам, че ще имаме възможност да дадем становище по тях следващата година. Но още сега може да се види, че комисията явно е съобразила доста препоръки вече дадени от Сметната палата в минали отчети. Аз мисля, че това е хубаво. Например, за активните земеделци, за възстановяването на недължимо платени средства и прочие. Сега искам да дам думата на господин Креда. Председателят. Към господин Рисала има а, въпрос от господин Фиелнер. Благодаря. Вижте, все още сме затруднени. Току-що научавам, че този случай с маслото, което се разказваше между Италия и е, Германия, е не само пример, ами е станало дело на Олаф, случай на Олаф. И вие смятате, че тази практика трябва да бъде прекратена. А комисията иска да се създаде повече прозрачност. Кога решихте да изпратите този случай на Олаф? Защото а, допреди два дни за мен това беше само един пример, а не а, потенциален а, случай на Олаф. Господин Лис, а, Рисала. Вижте, изчакахме отговорите от Холандия, от италианските органи и чак като получихме а, всички отговори от държавите членки, които бяха засегнати от случая, тогава решихме да отнесем случая към Олаф. Господин Крита. Е, е, Когато изготвихме доклада все още случаят не бе прехвърлен на Олаф, защото чакахме отговорите на Италия и Холандия. Това обаче не е свързано с конкретния казус, конкретното дело, защото съдът се е произнесъл, казва, че има нарушаване на правния ред в два случая. Първо, това масло фиктивно е било внесено в Италия а всъщност изобщо не е излязло от митническите складове, т.е. само на хартия се е случвал този внос. Изобщо не е влязло на италианска почва. А пък е, регламентът изисква да има внос на масло. Както знаете, ревизорите заявиха, че те предпочитат а, е, съществените неща, а не формалното спазване. Второто нарушение на европейското законодателство е, че маслото не е трябвало да бъде препродавано на вътрешния пазар, в случая на немския пазар. А това точно се е случило. Второ нарушение. Формално не е било продадено на германския пазар от италианския вносител. Това е било направено от холандски вносител – но този холандски вносител е бил агент на италианския вносител. Значи, първо трябвало е да било, бъде внесено в Италия и след това не е трябвало да бъде препродавано в Италия. Има ясно нарушение на а, законодателството. Никакви съмнения няма за това а, осъда. В а, Своите бележки говорихте за развитие на селските райони, е, изразихте изненада за това, че тук има толкова много грешки, по първия стълб не са толкова много. Така е. Абсолютно сте прав. Съдът забеляза, че тези 0,7% грешка са свързани с селското развитие. Размерът на грешките в а, селското развитие е по-голям, дори отколкото вие подчертавате. Защо? Съвсем просто може да бъде обяснено. Ако влезем в подробности, се услушнат нещата, но най-общо от една страна имате една простичка система. Първия стълб, системата е много простичка, има определени хектари. Следователно, получавате едно плащане. Умножават хектарите по цената и това се получава една простичка система. При селското развитие нещата са по-сложни, защото там има най-различни видове интервенции, агроекологични мерки, развитие на инфраструктура, гори. подпомагане на уязвими групи. Така че в една сложна рамка, в която има много цели, има много повече възможности и много повече случаи, в които може да се допусне грешка. Затова делът на грешките е по-голям там. И най-вероятно това ще се задържи. Подобряването на положението тук зависи от по- стрикното прилагане на различните схеми от държавите членки. За това обаче е необходимо време. Аякс се използва от повече от 10 години, с времето се усъвършенства и сега вече се намираме на едно добро ниво на завършеност на програмата, и, но са в крайна сметка не още. LPIS все пак още среща проблеми. Мерките за развитие на селските райони са по-нови и по-сложни, затова там има и повече грешки едва ли можем да направим нещо по въпроса. Още нещо за тристранните срещи. Палатата не поддържа такива, такъв един формат. Ние аудитираме комисията. Крайната отговорност за управление на бюджета е у комисията – Т.е. комисията, а не държавите членки са обект на нашите ревизии. Комисията представя бюджета и ние излизаме със становище пред парламента за изпълнението на този бюджет. Ние говорим с комисията. Т.е. в двустранен формат се провеждат нашите заседания. Срещаме се и с държавите членки, всички от тях, пишем им, срещаме с тях, получаваме писмени отговори от тях и използваме информацията, която ни предоставят. Когато един парцел е грешно измерен, той не може да бъде поправен с тристранна среща. Место 2,5 хектара, примерно, са декларирани 3 дори държавата членка да присъства на срещата, т.е. да има тристранна среща, фактите са такива. Държавата членка може да ни отговори в писмен вид. Не виждам какво, каква полза ще има от тристранни срещи. Ако се върнем на случая с млякото, тогава четворни срещи трябва да има. И комисията, с маслото, извинете. Можем да поканим всички, дори пет страни. И голямо объркване ще настане. Всеки ще разказва своята истина, а заключението трябва да бъде произнесено от палатата. Независимо колко присъстват на заседанието, фактите са ясни, решението ще е ясно. Когато има ясни факти, палатата излиза с ясно решение. И когато установим безусловните факти, няма значение колко човека седат около масата. Uh, Господин комисар, имате дума. Merci. Благодаря, господин председателю. Ще се опитам да отговоря максимална степен на бележките, на въпросите, които бяха зададени, за да се опитаме да изясним ситуацията. Най-напред по развитието на селските райони. Признавам това, казах го и в своите уводни думи. Ако говорим за дял на грешки е, с е, по-голяма е, значимост в общата селско-стопанска политика, те са именно в развитието на селските райони. И тук съм съгласен с Сметната палата. При преките плащания и при фонда за земеделски гаранции ФЕОГА, статистическите данни на държавите членки и заключенията на Сметната палата показват, че се намираме в пределите под 2%. Малко повече са грешките при а, агроекологичните а, системи и схеми, но там а, го казах. През последните години има значително подобрение, защото комисията е предприела мерки. Тя ги предприема вече две години за подобряване качеството на статистическата информация от една страна и за изясняване на правилата на контрола, за да не се допускат грешки. Така че там има напредък. 0,7%, които спомена представителят на Сметната палата, нещо, което Сметната палата не отнася към значимостта на грешките, са свързани с правилна констатация, защото е, това не е съществена грешка, а, а грешка от гледна точка на правните изисквания. Просто тук грешките не са със същия характер, както при останалите средства. Е, действително делът на грешките при развитието на селските райони е, е спаднал, но е, миналата година е, казах, е, че тук има нещо специфично. Е, мерките за развитие на селските райони са специфични. Съветът и парламентът са приели като политика да третират местната специфика в селските райони, именно като специфика. И за това мерките не могат да се упростяват до безкрайност. В противен случай те няма да постигнат своите цели. За това има едно равнище на сложност, което сме длъжни да приемем, за да осъществим целите на политиката. Тази сложност проистича от спецификата на селските райони. И е, целта е да се стимулират земеделците в един или друг регион да прилагат конкретни агроекологични мерки, за да се запазва биоразнообразието, да се поддържа богатството на почвения състав и така нататък. Но е, по отношение е, на е, мерките, да, ние вече сме предприели мерки, за да се улесни контролът. Когато говорим за определение на мерките, за показатели, за отчитане на резултатите от тези мерки и за усъвършенстване на системата Аякс, във всички тези направления сме предприели мерки. Т.е. нашите усилия действително са в тази посока. Господин Фелнер, но вие ме питате, защо има такава разлика между структурните фондове и фонда за развитие на селските райони от гледна точка на дела на грешките. Отговорът е в това, че ние се опитахме да приведем в съответствие мерките за развитие на селските райони с системата АЯКС. Тук има и известни слабости, но те не са свързани с значимостта на грешките. има десетки е, милиони парцели в Европейския съюз. господин Кретан го казваше това трябва да, да се засичат контролните мерки а, в държавите членки и в комисията и да се прави проверка на място. А, и а, във всички случаи, ако има установени грешки, те не са се отразили върху качеството на разходите. А, значи, опитахме се мерките да приведем а, в съответствие с системата АЯКС и да прилагаме тези мерки на многогодишна основа, като и контролът е, е многогодишен. Това е, е ни позволява да откриваме грешките много бързо от година в година и да правим финансова корекция. Тъй като когато се открие системен проблем, се прилага финансова корекция спрямо цялата система и могат да бъдат предвидени мерки за повишаване качеството на контрола, включително и във втория стълб. Тоест, мисля, че системите за контрол – които съществуват. Превентивните мерки и прилагането на мерки за финансова корекция са измерими с тежестта на грешките, регистрирани в системата, ни позволяват да откриваме проблемите от една, в една година в сравнение с друга предходна година. И за това беше необходимо да укрепим ролята на сертифициращите органи, е, както за бюджета по първия стъп, така и е, за развитието на селските райони. Мисля, че е, всички тези мерки ни позволяват да, следим отблизо промените от година в година и да коригираме проблемите веднага, а не да се изчаква многогодишен финансов период да приключи, за да бъдат предприяти необходимите стъпки по събирането на недължимо платеното. В увода, който направих пред вас, казах, че включително с оглед констатациите на Сметната палата, след вашия доклад от миналата година на господин Хаджи Макакис, ние доусъвършенствахме своята система за събиране на тези недължимо платени суми виждаме, че през 2010 година събраните средства много са се увеличили. Сега сме при система 50 на 50. И събирането се извършва е, в пристичането на 4 или на 8 години. Ако държавите членки не спазват изискванията, 50% веднага се събират. Вие казвате, данъчно, да, данъкоплаците плащат два пъти. Да, а, така е, обаче ние не сме сами. А при системата 50 на 50 държавите членки а, са стимулирани да събират а, пари, а, защото виждаме, че има нетно подобрение на положението. Първата година имаше 27% събрани суми от държавите членки, докато сега имаме 45% събираемост. Това са 20% повече. Значи подобрението е на лице. И сега, за преминаване към системата 100% е, събираемост, е, ако държавата членка не събере сумите, е, комисията ще събира 100% от техния бюджет. Мисля, че това ще стимулира държавите членки да повишат своята събираемост. Е, по отношение на разликите между е, корекциите, изчислени от държавите членки и корекциите, е, които изчислява комисията, сумите, които подлежат на събиране, в случая с Гърция бе констатиран, бе, бе цитиран. Вижте, ние понякога констатираме системни проблеми такъв бе случаят с а, Гърция. Имаше грешки в системата LPIS и а, ние приложихме корекция в сравнение с тези грешки, съпоставимо с тези грешки. тези грешки не бяха открити от държавите членки и за това има понякога разлики, разминавания между това, което констатира като събираема подлежаща на връщане сума държавата членка и това, което констатира като подлежаща на връщане сума комисията. Понякога базата данни страда от недостатъци и това дава грешки поради което ние правим преценка, че е, изразходването на европейски средства е неблагоприятно засегнато, ние прилагаме корекционни мерки и това пък на свой ред стимулира държавата членка да коригира своята база данни. Е, това е, е стимулираща система, която не ни задължаваше често да, плащ, да, да спираме плащанията, защото спирането на плащанията е конюнктурна мярка. Събирате парите, обаче ако системната грешка остане и не бъде коригирана, тази грешка ще се повтори в бъдеще. Тоест сега, така както ние действаме, държавите членки с се стимулират да усъвършенстват системите си. Бяха цитирани Гърция, България, Румъния. Сега, след ревизиите навсякъде, положението е по-добро. Това мога да кажа за събирането на средствата. Споменах за мерките, с оглед преминаването от система 50 на 50 към 100% на събираемост от комисията, е, би трябвало е, държавите членки да регистрират какво трябва да съберат е, като недължимо платено и да извършат проследяване къде е стигнало събирането. Трябва да се изчака обаче прилагането на националното законодателство преди комисията да може да се намеси и да събере дължимите суми. Затова е необходимо а, а, да се признае, че нормите и принципите е, са е, хармонизирани за държавите членки, е, но в някои държави членки, вие цитирахте Италия, Испания, не можем да действаме преди да се е намесила националната съдебна система в някои случаи или преди да е приложено националното законодателство, например по отношение обявяването в несъстоятелност. Значи, тук имаме споделено управление. И е, за това е, сме длъжни да признаем, че имаме определени лимити, е, проистичащи от националните законодателства и е, необходимостта от функциониране в съответните случаи на националните системи. Сега, искам да се върна на въпроса за тристранните срещи. Не съм искал да има тристранни срещи по е, очевидни случаи – по резултати от контрола, които ясно показват наличие на грешка. Понякога обаче се намесва законодателно тълкуване, защото Европейската комисия прилага нормативните актове, приети от съвета и от парламента. На тази основа тя приема решението си дали да се съберат обратно суми и дали е на лице грешка, съществена грешка или измама. Доколкото сме в хипотезата на споделено управление, комисията и държавите членки трябва заедно да действат. Значи, комисията е приела решение за изпълнение на актовете, а държавите членки са тези, които изпълняват самите актове. Понякога се появяват разногласия в тълкуването. Това вече е подход възприят от Сметната палата по отношение на, фон, на структурните фондове. Докато във втория стълб на ОСП има известни разлики в сравнение с структурните фондове. Казвате ми, защо това, което е валидно за ОСП, не е валидно за фонда за сближаване? Ние сме поискали да има еднакво третиране, но не за всички случаи. Там, където бъде установена необходимост от по-добро изясняване на ситуацията и от по-бързи действия. За случая с маслото. Комисията не бе на мнение, че е имало заобикаляне на закона. Операторите са спазили закона. И за това ние не сметнахме, че е, трябва да се предприемат постъпки за събиране на тази сума. Може би тук говорим за слабост в регламента когато има реални запаси и не се дават тези запаси на уязвимите хора, а част от тях се насочват към износ и продажба. Може би това е слабост на нормативната уредба. От 2014 година тези е, възможности няма да са, е, съществуват и няма да се прилагат от 2013 година. Ще се използват направо пари, няма да се е, освобождават интервенционни запаси. Е, тази мярка, за която вие говорите, е предприета конкретно за 2009 година и е предприета с цел е, маслото, което е иззето от един национален а, е, пазар, защото там има излишък, да не се върне на същия национален а, пазар. Операторите обаче са спазили а, законодателството, поне такова е становището на комисията. Тъй като маслото от Германия е било използвано за програмата за най-уязвимите хора в Италия. И а, операторът в Италия е продал маслото. След като го продаде обаче, това масло вече е на пазара. Не можете да му попречите то да се движи в Европейската общност, тъй като то е във вътрешен пазар. То може да стигне и до Германия, и до където и да е. Е, значи, е, когато има е, криза, не трябва да се връща маслото там, където има излишък, а трябва да остане там, където има криза. Тази цел е постигната. Ние сме внесли необходимите подобрения. В конкретния случай подобренията се изразяват в това, че законодателната уредба на програмата от тук нататък ще бъде съвсем различна. Въпрос, зададен и от господин Фялнер, засягаше сложността. Те първа предстои да обсъждаме нормативните проекти. Ние искаме процедурите да бъдат максимално опростени, искаме на терена да се използват същите е, контролни е, процедури, както при преките плащани и е, да е, нагодим периодите е, да са еднакви, така че е, системата максимално да бъде опростена. Но, както казах, в уводните си думи, освен, че трябва да управляваме добре европейските средства, ние трябва да се стремим и към резултатност на своите действия. Тук господин Стас постави въпроса за а, резултатите от политиката на качеството. Тази оценка не я правим при проверките на място, а всеки път, когато разработваме реформа. Опитваме се да подобрим подпомагането на земеделците и е, да избягваме осложненията. Сега, в случая с памука имаме свързани плащания, плащания обвързани с конкретно производство, но при директните, преките плащания знаете, че системата не е обвързана. Плащанията не са по хектар, а с оглед на приходите на земеделците. И те имат достатъчно пространство за маневриране, в което могат да водят преговори с собствениците на земята, могат да договарят аренда, без оглед на субсидията, защото субсидията не е обвързана с броя на хектарите. А, субсидията отива при този, който работи земята, а не при собственика. И е, за след 2014 година е, ние предлагаме система на плащания, при която много по-подробно ще разработим е, нормите. Ще има конкретни плащания за младите земеделци, за земеделците в райони поставени в неблагоприятно положение и там ще се отнемат просто възможностите за разнобойно тълкуване, които вие цитирахте. Мисля, че въпроса за събирането на недължимо платените суми получи своя отговор. Беше попитано защо агроекологичните схеми са по-сложни. Там също имаме констатирани подобрения. Господин Стас Обясних във връзка с събирането на недължимо платените суми, защо има разлика между това, което констатират държавите членки и това, и това, което ние събираме по прозрачността. Благодаря ви, че поставихте този въпрос. За мен той остава съществен. И много важно е да се даде на дънакоплаците възможност да знаят във всеки момент къде отиват парите им. Комисията в момента разработва нормативни проекти съобразени с констатациите на Съда на Европейския съюз в тази връзка. Като вземаме предвид изискванията за запазване на личните данни на хората, но това не ни пречи да направим такова нормативно изискване за повече прозрачност, поне по отношение на големите а, стопанства, на големите предприятия. Госпожа Иванова говори за съфинансирането за затруднените страни. Това, че увеличаваме съфинансирането, не се отразява върху качеството на контрола. Бюджетът остава един и същ. не се увеличава бюджета, само равнището на кофинансиране се увеличава. характерът на контрола остава един и същ. И е, поради това, че има повишено съфинансиране, е, не е необходим е, повече контрол, тъй като ние винаги действаме на основата на представителни извадки, когато извършваме контрола си. Казано бе. Не трябва ли да има стимули за страните, които се справят добре. Ами, завишеното съфинансиране а, по дефиниция а, въжи а, за онези, които имат а, трудности. А, в Гърция е такъв случаят, но там имаше корекционни мерки. Значи качеството на контрола е нещо съвсем различно от дела на съфинансирането с Гърция, с Румъния и с България, впрочем, вече беше доказано това. Мисля, че отговорих на всички въпроси. Председателят. Имаше въпрос за свръхтаксата от моя страна. От правителството ли се плаща тя в Италия или от земеделците при квотите за млякото? Комисията е поискала Италия на основание член 50 да извърши събиране на недължимите суми, но трябва да се изчакат съдебните процедури и въобще другите правни процедури италианската държава да събере тези суми от земеделците. Все още националните органи не са изяснили кой колко трябва да плати и доколкото това не е сторено, комисията не може да предприеме нищо на този етап. Но след като е, италианските органи е, бъдат готови с констатациите си, ние ще можем да се намесим. Така и в Испания. Е, правосъдието се бави, но докато няма влязло в сила решение, ние не можем да вземем становище. Това ни е позицията. Въпросът за млечните квоти. Може би е добре да има списък на всички случаи на измами или на проблеми с клавотите за мляко в държавите членки. Защото Имаше един случай е, в е, Испания, имаше случаи в Италия. Е, мисля, че е доста полезно за по-нататъчната ни работа да имаме списък общ на всички тези случаи. Председателят, това възможно ли е, господин комисарио? Отговор да. Възможно е. Ще ви е, дадем тези данни, но ще кажем е, как, какво е положението днес, какво сме събрали, какво остава да се събере и е, до какъв етап е, е, в, е, с, са стигнали съдебните производства в държавите членки във връзка с тези случаи. Някой друг член на комисията, който иска да коментира отговорите на Сметната палата а, и на комисията. Естествено, господин Фиална ще вземе думата, питам за други. Явно не. Господин Фиалнер, можете да коментирате. Благодаря. Ще бъда съвсем кратък. Дискусията бе много интересна и много полезна по различни теми научихме повече за прилагането, за санкциите, за да видим разликите не само в, в самата комисия, но и ако има различия вътре в един и същи район. По-късно, може би, ще се наложи пак да говорим за маслото, за тристранните срещи, дали да има такива или не. Съвсем ясно разбирам палатата. Може би двустранни срещи искат, не искат тристранни, четиристранни. Но аз съм съгласен до известна степен с господин комисаря. Ако нещата работят, не виждам защо в, в други области, не виждам защо да не работят и в земеделието. Говорил съм с колеги, от, които се занимават с кохезията и им харесват на тях тези тристранни срещи. Може би това не е решението. Аз бях решил наивно, че това е решението при случая с маслото. Когато чета отговора на комисията, където ясно се казва, че в този случай тя не вижда основа за възстановяване на средствата. Сега дали е материална грешката или е измама, не зная. Но палатата казва измама е, комисията казва не, нещо нормално е. И ако следваме буквата на закона, а самия закон е толкова слаб, че много лесно може да се заобиколи буквата на закона, то тогава трябва да извлечем повече полки, да, да научим повече подробности и да говорим повече по този въпрос. Аз лично искам да науча нещо повече по същество, а не да седа тук и да водя дебати по други подробности. Мисля, че заседанието бе положително и за мен това е една добра основа да извлека заключение. Благодаря ви. И аз съм съгласен. Отлична беше дискусията. Благодаря на всички, на представителите на палатата, на колегите. Изчерпахме шеста точка от дневния ред. Благодаря. Avec ces deux types, ils sont ici ou non? Sorry? Yes, I think they are. In case somebody likes to... Ако някой иска да продължи да си разговаря с колегите си, моля да напусне залата и да го направи извън нея. А ние продължаваме с седма точка. And I would like to give Everybody... Моля ви, вземете места. The... To... Давам думата на господин Кубик от палатата, който ще говори за млякото за училище и плодове в училище. Ефективни ли са тези две програми? Имате думата господин председател, почитаеми парламентаристи, дами и господа. Сметната палата проведе един одит на ефикасността на две схеми, финансирани от Европейския съюз – мляко в, за училищата и плодове в училище. Съвсем накратко, какви са нашите заключения и препоръки? Схемата за мляко е финансирана от Европейския съюз вече над 30 години. Всъщност това е продажба на мляко и на млечни продукти на намалени цени в училищата на децата. Дали млякото, киселото мляко или сиренето се сервират на децата в стола или пък извън самия стол е избор на самото училище. Всяко едно училище в Европейския съюз може да участва в тази схема. Схемата за плодовете пък е нова. Тя започна през 2009 година и нейните характеристики са следните. Трябва да има национална стратегия за прилагането на тази програма. Разпределението на плодове и зеленчуци по принцип е безплатно. Раздаването е извън редовните е, храни, предлагани в столовете и трябва да има педагогически дейности, които да съпътстват раздаването на плодовете. И двете схеми следват един подход – предоставяне на продукти в училищата и искат да постигнат две цели, които са идентични. Първо, да се стабилизира пазара, това е целта пазар. И след това да се насърчи здравословното хранене, т.е. целта хранене и здравеопазване. И двете схеми целят да имат един и същи, едно и също въздействие. Краткосрочно въздействие, което да увеличи а, потреблението на субсидираните продукти от младите хора, като раздават този продукт в училищата, е в дългосрочен план да окажат въздействие в образователен план и да допринесат към развитието на добри навици за здравословно хранене. Поради това, че схемата за плодовете е нова, ние се съсредочихме върху млякото и направихме а, е, сравнителен анализ между нея и тази за плодовете. Установихме, че схемата за млякото почти нищо не постига и в краткосрочен план, и в дългосрочен план. За краткосрочен план схемата не е ефикасна. Тя е сравнително не, не приветлива и не, не при влича потенциални бенефициери. Освен това, е много трудно да се избегне ефекта на мъртвата тежест при разпределението посредством столовете и във връзка с редовните хранения. С други думи, в повечето случаи продуктите, за които европейската субсидия се отпуска, трябва да бъдат включени в храненето в стола, и в, дори и без да има субсидия. Що се нас до дългосрочното въздействие, палатата установи, че по-настоящем Схемата не взема достатъчно предвид образователните цели. Няма сцепление между образователните амбиции на схемата и начина по който се прилага по места. Раздаването не винаги е направено по един видим начин и не се въведени други образователни мерки, които да съпътстват. Нека да погледна сега и назад. През 1999 година Европейската комисия препоръча на съвета схемата да бъде премахната, защото не е рентабилна. Решението на съвета обаче беше програмата да продължи. И макар, че бяха въведени след 1999 година от Европейската комисия някои положителни промени, важните проблеми, които ви представих, си оставят нерешени. От друга страна, и искам да го подчертая, установихме, че голямата част от слабостите, които са идентифицирани, що се отнася до млякото в училищата, са отбелязани и от част са взети предвид при планирането на схемата за раздаване на плодове. В резултат на това, в е, схемата за плодове имаме стандартизиран модел за разпределение, т.е. те са безплатни и извън столовете се раздават. Съпътстващите образователни мерки играят важна роля в а, тази схема за плодовете и по регламента на комисията трябва да направят така, че да има успешно прилагане на схемата. Прекалено рано е да преценим ефективността на тази схема, но независимо от това, като че ли тя е по-вероятно да постигне краткосрочните и дългосрочните си резултати. Имайки предвид ограниченото въздействие на схемата за млякото, бъдещето на тази схема би трябвало да зависи от възможността за задълбочени реформи, които да могат да разрешат слабостите, които са били забелязани. Реформите трябва да се основават на следните забележки. Първо, ако схемата за млякото окаже значително въздействие върху млякото, което се потребява в училищата като обем или като килограми, то тя трябва да бъде разплащана на килограм и млякото да бъде раздавано безплатно. Тази препоръка няма автоматично да доведе до увеличаване на разходите на Европейски съюз, точно обратното, ще означава съсредоточаване на ресурсите върху по-малка целева група. Тази целева група ще бъде определена на базата на хранителните нужди. След това трябва да намалим също така и този ефект на мъртвото тегло и да има по-голяма видимост на схемата. Що се отнася до образователните цели, двете схеми трябва да направят по-хармонизирана оценка на ролята на тези съпътстващи образователни мерки. Ако се потвърди значимостта на тези мерки, то тогава трябва да се види дали не може и те да бъдат финансирани от Европейския съюз. И в по-общ план трябва да има повече координация и синергия между двете схеми, за да се направи така, че те да предоставят един хармонизиран подход към правилното хранене, както и да бъдат управлявани ефикасно. Лично аз смятам, че схемата може да бъде променена по такъв начин и до такава степен, че да стане по-ефикасна и да предостави а, по-добра възможност за рентабилно разходване на средствата на Европейския съюз. Благодаря ви. Е, Tältä osin Господин председателю, доклада на Сметната палата е изключително ясен и могат да се направят следните заключения от него – не е имало никакво въздействие върху баланса на пазара, не е имало никакво влияние възоснова на целите, свързани с правилното хранене. Значи субсидиите за тази програма са недостатъчни, бюрократичните разходи, административните разходи са прекалено големи. Значи спомням си, че четох статия в местния вестник, където беше казано, че а, директорът на училището просто няма вече желание да се занимава с тези административни процедури и отново да кандидатства за, а, по тази програма. А, Сега пък изцяло да бъдат спрени програмите и схемите, това е едната възможност. Разбира се, от това ще пострада реномето на европейските програми. В а, моята а, държава а, така или иначе, е, финландските ученици и децата консумират млечни продукти, така или иначе. Е, трябва тези схеми да бъдат е, с по-ясно заложени цели, да бъдат концентрирани, определени за специфични региони. Комисията има думата. You presume rightly, Mr. Chairman. Um, and I like to say... Е, искам да ви благодаря и аз, както и господин Ител и господин е, Кубек и на всички членове на тази комисия е, за това, че е, тук се предоставя възможност да се обсъжат тези две схеми възоснова на доклада, изготвен от Сметната палата. Искам да благодаря на Сметната палата и на господин Ител за съответните бележки и препоръки. Разбира се, те са насочени за това, към това тези схеми да станат по-ефективни и по-високо ценени. Е, тези е, две европейски схеми а, имат за цел да насърчат консумацията на съответните продукти, млечни а, продукти и плодове, така че а, да се стимулира здравословното хранене и да се а, насърчат децата да развият правилни навици при хранене, които ще им помогнат и в по-късен етап от техния живот. Освен това, тези схеми ще имат добро въздействие върху земеделското стопанство. Освен това, ще има положително въздействие и върху училищата в този смисъл, че ще се направи нещо срещу проблема с затластяването на децата. Е, има и положителни заключения от страна Сметната палата, свързани с, схемата за раздаване на плодове в училище. Комисията предлага в, в своите препоръки до 2013 година схемата да бъде запазена. 115 милиона са средствата, които трябва да бъдат надградени за училищата. Говори се 75 до 90% и надграждане на сегашните 90 милиона. Освен това, трябва да има и съпътстващи финансови мерки, които да бъдат финансирани изцяло от бенефициерите. Ние обаче предлагаме да, да се съфинансират тези мерки. Това предложение е в унисон с препоръките на палатата. По отношение на схемата за, а, за млякото, комисията а, не смята, че а, тези слабости са толкова ясно изразени, както казва палатата. Имаше широки консултации с всички държави членки и консултациите включиха в себе си и интересни предложения, като, например, разширяване на списъка с пригодните продукти, както и използването на а, такива продукти в а, производството на които се, използва мляко, се използват мляко и млечни продукти. Освен това имаше ясно очертан А, ясно изразен интерес от всички заинтересовани страни за запазването на тази схема в държавите членки. Искам да подчертая, че а, <clears throat> Европейския парламент се съгласи да има на средства с 9 милиона, милиона евро. значи от комисията бяха предвидени 81 милиона евро, а, а Парламента предложи да бъдат добавени още 9 милиона евро, и така да стана 90 милиона евро общо. Схема, схемите на, насърчават а, а, участието и а, на националните власти с съфинансиране от а, Европейския съюз. Като си има предвид финансовата криза и економиите в държавите членки, прекъсването на европейските е, схеми просто ще потънат. Комисията очаква да работи съвместно с законодателните власти, така че е, да се увеличи ефективността и добавената стойност на е, двете схеми. Предложението на комисията за ОСП включва в себе си някои а, аспекти, предложени от а, Сметната палата и от докладчика. А, те предвижат национална стратегия за изпълнението на схемите. Освен това дават възможност и на комисията да използва делегираните актове за постигането на заложените критерии. Освен това, Европейския парламент и държавите членки ще имат възможност да обсъдят и други важни аспекти от тези схеми, включително и обхвата на продуктите, които ще бъдат включени и също така и ролята на бенефициерите. Ще се обсъждат допълнителни възможности за синергии и сътрудничество, така че по-ефективно да бъдат прилагани схемите. Схемите, удължаването на схемите съответно за, за плодове до 2011 и на млякото от 2013 година ще доведе до по- ефективното им приложение. Благодаря. Имаше няколко колеги, които изпоискаха думата. И предлагам по две минути за всеки. Господин Кчат Симакакис. Ами, както тук беше казано, ми се струва, че а, схемите са доста сложни, не се постигат а, заложените цели с а, тях. Искам обаче да изложа един аргумент а, против. Знам, че има решение на Европейския съд, който поставя под въпрос правомощията на Генерална дирекция земеделие. Обаче тук става въпрос а, за общественото здраве. Това е аспект, който е заложен в Лисабонския а, договор. Обаче за това отговаря не ГД Земеделие, ами господин Дали, който отговаря за общественото здраве. Аз предлагам а, нещата да бъдат пречупени през призмата на, на а, общественото здраве. Е, да, а, в кантините в, в а, В столовете за храна въобще не става ясно, че тези програми се изпълняват. За това, че Европейския съюз е този, който ми дава ябълките, плодовете, млякото и то а, безвъзмезно, безплатно. А, за разлика от нездравословната храна, за която трябва да се плаща. Това е една а, специфична услуга, която се предостави от Европейския съюз. Не може просто така да се а, зарежат тези програми. Те трябва да бъдат а, реформирани. Сътрудничеството с държавите членки трябва да бъде подобрено, така че продуктите да се раздават безплатно, да има по-добро сътрудничество, да има нови правомощия и а, програмите и схемите да са по-разпознаваеми в училищата. Апелирам към а, комисията да изготви един изцяло а, нов подход, едно изцяло ново предложение. Господин Епинг. Благодаря. Имам два въпроса, свързани с фактите. Първо искам да знам какъв е годишния бюджет за двете програми. И на второ място искам да знам колко а, време е нужно на директора на училището, за да а, изчака обработката на отпускането на субсидиите. И в тази връзка и колко време отнема доставянето на самото мляко. Благодаря, господин Войчаковски. Dziękuję panie przewodniczący. С jednej strony mamy надвишки produktów. I taka от една страна има свръхпроизводство на млечни продукти, но от друга страна има и проблеми с ам, навиците за хранене а, има и проблем с това, че много деца страдат от недохранване. Ясно е какви са целите на тези програми и се чудим защо те не функционират винаги добре. Какви са причините за това? Искам а, да помоля комисията, извинете, Сметната палата за кратко обяснение. Знам, че в а, Полша а, се налагат много строги правила за изпълнение. И това е включено в доклада на Сметната палата, че няма достатъчно доставчици на плодове и затова програмата не е функционирала а, както трябва. Е, и трябва и освен това и, и прекалено стрикните правила са затруднили изпълнението на програмата. На второ място, дали могат да се а, установят данни, а, свързани за това какви са средствата, които са били определени за тази програма във всяка една държава членка. Госпожа Шепкова. Děkuji, pane předsedo. Е, já bych to vzala trochu obe... Благодаря, господин председател. Аз съм от една държава където по времето на социализма ние получавахме млечни продукти и плодове в училищата. Аз си го спомням още като дете, а, че получавахме тези продукти в училище. Ефектът обаче е малко съмнителен. Като цяло ние трябва да а, обърнем а, внимание на навиците на децата при хранене, но все пак тези навици се създават от родителите. Изцяло подкрепям доклада на докладчика, който посочва в доклада си, че трябва програмите да бъдат прекратени изцяло, а не да бъдат реформиране. Това, което се случва в момента е прахосване на средствата на данакоплаците. Е, има изисквания за съфинансиране от националните и регионалните бюджета, но предвид сегашната ситуация, економиите, които се въвежат в държавите членки, това едва ли ще е възможно. Госпожа Холмайер първо искам да задам въпрос, свързан с решението на Европейския съд. Значи, ако няма свръх производство, то тогава няма възможност за изпълнение на програмата. А, не може нещо, което не е считано свръхпроизводство, да се финансира от социалния бюджет на държавата членка. Значи, това е една социална програма и ако а, които до сега са получили а, тези продукти. На трето място, ако въобще а, се започне такава програма, може би те трябва да се изпълняват по такъв а, начин, че накрая целите да бъдат постигнати. Защото в Германия, например, а, се случва така, че децата плащат за ябълката, за, за крушата. Защото логистичните разходи трябва да бъдат платени. И като се направи една елементарна сметка, значи ябълката, която се взима от магазина наблизо, струва толкова, колкото и тази, която се раздава в училище. И при нас програмите бяха спрени, защото организациите на търговците на Дребно имаха много по-добри оферти и много по-добри логистични схеми. Аз наистина се съмнявам дали Европейския съюз трябва да се занимава с това или въобще трябва нещата да се анализират по такъв начин, да се анализира по такъв начин, че да се види защо някакви продукти трябва да бъдат раздавани някъде. господин Гайер. Аз съм от същата държава, от която е госпожа Майер. обаче от тази провинция, в която идвам, Северен Рейн-Вестфален, там пък програмите функционират. Явно в Бавария програми са организирани по различен начин, отколкото в Северен Рейн-Вестфалия. Значи, училищата кандидатстват за тези програми. Има ясни критерии, кои училища могат да участват в тези програми. След това се избират училища, които се намират които се намират в рамките на тази така наречена социална а, граница. Дали Европейския съюз трябва да се занимава с а, такъв тип въпроси? Смятам, че трябва. Когато говорим за тези програми, свързани за раздаване на а, продукти на стойност 180 милиона, по 90 милиона за всяка програма. Трябва да си зададем въпроса дали въобще правим услуга на замеделието, не съм много сигурен. Относно програмата за плодовете, поне там, поне там където програмите се управляват, ние не, ние не правиме съм съгласен с това, казан, което беше казан господин Канци Макакис. Искам да кажа, че а, Бава, в Бавария, в Бавария ам, обедното меню е платено, така или иначе, така че ябълките и които се раздават, са включени в а, цената. Ja, tak. Øh, altså, der er sikkert forskellige Благодаря. Има различен опит в отделни държави членки. В Дания some general reflection uh, as regard... Някои общи uh, бележки млечни продукти от децата. Целта е да се запази сегашната форма на тези програми или да се направят някои козметични промени. Значи, палатата и комисията смятат, че трябва да бъде запазена схема. the, current level of spending uh, plan for 2011 is... За 2011 година 108, 180 милиона евро са предвидени. Ситуацията на двете схеми не е една и съща. Както вече подчертах, 70 милиона евро е нивото на постоянните разходи. 90 милиона беше определен бюджета, който обаче не беше разходван през 2010 поради слабия старт на програмата. Сега относно строгите национални правила. Ще подчертая още веднъж, Основното ни послание е да се подобрят тези програми, а не да се спрат. Можем да дадем добри а, примери, свързани с оценката на схемата за плодовете. Това е една много добра схема с много положителен опит. А, е, трябва да се а, е, набележат някои насоки а, е, и свързани с подобряването на схемата за раздаване на мляко в училищата thanks For some uh, detail uh, question. Not... Искам да подчертая също така, че е вярно, да, в а, някои страни а, опитът е различен, Може да се намерят много добри примери, които могат да бъдат използвани и в други държави членки. Когато говорим за Полша, например, Полша е пример, който може да бъде използван като а, добър опит. Председателят. Да, радвам се, че палатата иска да отговори максимално подробно, но ние нямаме достатъчно време за това. Може ли да се изкажете сбито? Благодаря, господин председателю. Да, ще се изкажа сбито. По зададените въпроси по годишния бюджет за миналата година 74 милиона за мляко, 90 милиона за плодове. Много по-малко бе изразходвано за плодовете поради проблеми на ранни етапи от програмата. По въпроса на господин Войчеховски, възможно ли е да се намерят повече детайли за реалните разходи? Да, към нашия отчет има приложение 4, където са посочени разходите, реалните по държави членки. Ако се нуждаете от по-подробни цифри, можем да ги осигурим. Естествено и е, комисията е, може да ги получи. По другите въпроси, колко време е необходимо за обработване на досиетата, административната тежест. Тук отговорът не може да бъде упростенчески, тъй като всичко зависи от модела на разпространение, възприят от съответната държава членка. Някой път се подават заявления в някои държави членки два, два пъти годишно, което е сравнително упростено но дори е, това е, задължение е много за училищата поради незначителните суми, които се отпускат за училище. В някои други държави членки е много по-сложно, много по-вече се отнема време, но отговорът не е еднозначен. Всичко зависи от организацията в държавите членки. По въпроса колко училища и деца са се възползвали от програмите? За млякото имаме примерна цифра, около 10% от потенциалните бенефициери, които всъщност са се ползвали от програмата. Това е само статистическа данна. Може би тя не отразява напълно реалността, но нямаме друга. За плодовете към а, изготвянето на отчета не бе възможно да се каже, тъй като а, схемата току-що бе започнала да функционира. Поставен бе въпроса за материално-техническите разходи и да включени ли са те в цената на плодовете. Част от разходите за разпределение и разпространение се поемат и от националните или регионалните бюджети. Важното е плодовете да стигат пряко до крайните получатели. Мисля, че а, ние не критикуваме а, прибавянето на цената за разпространение към цената на плода. По въпроса на господин е, Войчеховски за строгите правила, възприяти от е, полските органи, държавите членки имаха свобода да решат своята организация. Е, Полша е, най-крайният пример на осложнение на правилата, според мен. В други е, държави членки обаче не е по-малко сложно, поне не е много по-малко. Е, различно е нивото на сложност в държавите членки и това отчасти отговаря на въпроса защо системата бе приведена в действие толкова бавно. Благодаря. Мистер yes. to, uh, conclude, think, because, uh... Още няколко допълнения. Мисля, е, че е, за целенасочеността зададохме въпрос е, двама членове на комисията. Тази целенасоченост е необходима, за да се постигнат резултати. Има случаи, в които не е била необходима схемата в отделни училища или не е била така необходима. На страница 22 от нашия отчет ще намерите по-подробната информация. Естествено, ако искате да обвържете реално нуждаещите се с схемата, не трябва да използвате сложни или прекалено скъпи средства. Държавите членки трябва да постигнат равновесие между разходите за целенасочено изпълнение на целите и на програмите и резултатите от тези програми. Мисля, че за момента това равновесие не е идеално и то трябва да бъде променено. Благодаря. Комисията накратко. Целенасочено. Yes, Mr. Chairman, I will be very brief. Um... Благодаря, господин председател, Ще се изкажа кратко. Първо беше зададен въпрос за видимостта. В схемата за храните е, трябва да е ясно е, откъде идват парите. Децата трябва да знаят. при млякото има афиши където се посочва откъде са средствата. По въпроса за бюджета е, отговор бе даден е, както бе казано, 17, 74, е, бяха, 74 милиона бяха разходите за 2010 година, за плодовете 53 милиона, обаче това е под заделения бюджет. Сега започваме да наваксваме въпросът за сложните правила получи отговор от Сметната палата. Само се потвърждава, че държавите членки е, изпълняват е, тези схеми по собствените си правила, които от време на време ни се струват сложни. Бе зададен въпрос за това доколко училищата трябва да имат задача да е, образоват децата по въпросите на здравословния начин на живот. Особено при плодовете има съпътстващи мерки, с които се опитваме е, да привлечем към схемата родители, доколкото е възможно. Тоест, децата биват учени да си носят и плодове от, от къщи в училище и е, да се опитваме така да създадем обща атмосфера е, в е, класа с участието на родителите. Имаше въпрос за правното основание, но той е валиден за програмата за хората в най-неблагоприятно положение. Нашата програма има отделно правно основание, тя не е свързана с никакви интервенционни програми, затова въпросът е извън контекста. За въпроса за броя на децата ще кажа. По отношение на плодовете в училище говорим за около 5 милиона деца, а, а въпреки, че за 10% се говори при програмата за млякото, но това означава 21 милиона деца. Това не е малко. По въпроса за това, кой плаща материално-техническите разходи, за да стигнат плодовете и млякото а, до учениците, в офертата материално-техническите разходи са включени. Ако се даде отделна фактура, транспорта може да бъде не повече от 3% от цената на плодовете. Това ни е предела за целенасоченото обвързване на програмата с нуждаещите се училища. Както казах в уводните си думи, предложили сме на съвета и този въпрос да бъде обсъден при програмата за млякото в училище, така че да бъдат включвани в схемата училища, които най-много се нуждаят. Господин Итала, желаете ли да обобщите? Имате думата. Наистина, схемата за а, плодовете а, функционира добре, защото е правилно насочена. При млякото има проблеми. А тук целта е доста по-различна. Първата цел е да а, се стимулира пазара на а, мляко което е похвална цел. Втората цел е, е децата да бъдат е, научени да пият мляко. И това е похвално. Но не по този начин трябва да управляваме схемите. Въпросът е дали е, правилно насочваме помощта към социално нуждаещите се. По този път трябва да се върви. Правилно насочване ако не бъде реформирана схемата, трябва да бъде прекратена, да бъде е, спряно просто е, това финансиране. Това е заключението ми. Благодаря. С това преминаваме към точка 8 от дневния ред. Е, какъв напредък може да бъде отбелязан в организациите, управляващи средства на ЕС, особено във връзка с мерките за упростяване, прилагани от комисията през 2008, 2009 и 2010 година? Имаме двама специалисти, които са се занимали с темата задълбочено. Не зная дали сте се организирали помежду си, дали сте се разбрали, но един от вас ще има думата. Ако можете да се изкажете за 5 минути, ще ви бъдем благодарни. Благодаря. Проучване на мерките за упростяване на структурните фондове. Направили сме го през последните 3 месеца. Накратко, цели, метод, констатации, ще ги представя заедно с колегите и след това ще премина към заключенията и препоръките. Проучването бе насочено главно към това как крайните получатели на помощта се влияят от опростяването на мерките как одитните органи ги възприемат тези упростени правила и разбира се най-вече крайните получатели как се ползват от тях. Е, доколкото проучването ни бе ограничено в пределите на 3 месеца, не можахме е, задълбочено да проучим е, седемте изменителни регламента, с които се въвеждат из... упростени мерки, но проучихме три мерки за Европейския социален фонд и за Европейския фонд за регионално развитие. По-лесно е сега за получателите на помощта. Те могат да поискат осребряване на разходите е, е, без е, да попълват обем на документация. Например, при част от разходите можете да получите осребряване като процент от преките разходи, без да давате документи. И също така се опитахме тематично да фокусираме върху научно-изследователската и технологична дейност и човешкия потенциал. Направихме е, проучване сред, сред получателите на помощта 9 държави членки, които са означени с флагчета на екрана. След това се обърнахме към генерална дирекция заетост и генерална дирекция регионално развитие, за да получим и тяхното становище и направихме проучване сред 87 управителни органа от 23 държави членки. Те споделиха вижданията си с нас. Най-напред общата картина тази графика показва до каква степен тези три мерки за упростяване са въведени в националните правила на държавите членки относно условията за участие в проекти по тези фондове – ако комисията приеме регламент за условията за участие, това не означава, че бенефициерите пряко се ползват от него, защото най-напред трябва държавите членки да създадат национални правила за условията за участие и едва тогава крайните получатели могат да се ползват от тях. Все още потенциалът на мерките за упростяване не е, е осъществен напълно. Е, в синьо е, са дадени показателите за Европейския социален фонд, в зелено за Европейския фонд за регионално развитие. Вижте, в Австрия, например, и за двата фонда е прегърнала с ентусиазъм новите упростени мерки и след това виждате, че в различните държави членки има а, различна степен на приемане и само в 8 държави членки, т.е. само в 12 държави членки са възприяти мерките и за двата фонда, а, в 8 държави членки а, само за Европейския социален фонд има няколко държави членки, където не са възприяти мерките нито за единия, нито за другия фонд. Е, Испания, Полша, поне за Европейския Португалия е, не са използвали пълноценно е, потенциала на тези е, мерки. Значи, според нас тези мерки се отнасят до 54% от средствата по Европейския социален фонд и само до 8% от всички средства по Европейския фонд за регионално развитие. Сега дам думата на колегата, който ще ви запознае с положението в Австрия. Това бе първата страна, е, която се прояви като пионер. Тя първа активно заработи по въпроса. Виждате, от май 2009 година до октомври 2010 година е не било необходима година и половина за въвеждането на регламента на комисията в националното законодателство в Европейския център за проучване на политиката на Европейския съюз има направено проучване и е, според него процеса на въвеждане е отнел много време и е, самият процес на упростяване е бил доста сложен. Все още сме е, видели проектите, а не окончателния проект на националните актове за въвеждане. И всъщност е, тук е, се е насложило едно допълнително бреме на сложност, е, до голяма степен дължащо се на е, голямата несигурност. На 15 октомври 2010 година е, се очакваше да бъде разпространена е, новата уредба чрез семинари за обучение е, така че е, е, само на първоначален опит можем да разчитаме с прилагането на новите разпоредби. Това е доста малко време, не разполагаме с достатъчно данни. Сега за ефективността. Първо по мерките за упростяване като цяло. Това е обратната информация от нашето проучване сред управителните органи. Тази обратна информация не бе толкова ентусиазирана, по-малко поне отколкото очаквахме. Около половината а, органи смятаха, че няма никаква промяна след въвеждането на упростените правила. А, при а, бенефициерите около една четвърта смятат, че сега нещата са по-добри, по-лесни, но около една четвърт смятат, че времето се е увеличило. А, това е общата картина за седемте изменителни регламента. При упростените варианти за устойностяване, тук имаме малко по-добро положение. Около 50-70% от отговорилите на нашето проучване са на мнение, че тук е постигнато упростяване на задълженията и при управителните органи, и при бенефициерите е такъв процента. Даже там е между 60 и 70%. Много малък брой бенефициери отговарят, че времето сега е по-тежко. Има още някои, които отговарят, не знаем точно какво ще е отражението на а, упростените правила. Това е естествено, защото много дълъг е процесът на въвеждането им, няма натрупани много а, емпирични доказателства, за да се прецени ефективността. Сега, а, примери за конкретна полза конкретна полза и за управителните органи, и за бенефициерите е, че е по-малка бумащината и повече време може да се посвети на съдържанието на операциите. Друг важен въпрос, е, който трябваше да проучим е дали има отражение върху е, участието Имаше е, в миналото хора, които казваха, толкова е сложно всичко, че по-добре да не се занимаваме с тези проекти. Сега повече организации, неправителствени включително, участват по-активно в проекти, финансирани от структурните фондове, е, отколкото преди въвеждането на мерките за упростяване. Е, доста положителна информация постъпи от малките и средните предприятия, но университетите, научните организации и местните и регионалните органи като че ли не са така благоприятно повлияни от упростителните мерки. За университетите това отчасти се дължи на праговете. Е, тук искаме да го подчертаем този факт. Има някои проблеми в разработената схема за тези нови варианти. Например, единното плащане за непреките плащания е отразено и фиксирано на 20%, което според университетите и научните организации е недостатъчно. Техните е, косвени разходи обикновено са много по-високи. Също така, процесът на въвеждане създава проблеми. Главно управителните органи ни казват, вижте, сега сме на програмния период, правите правила за упростяване. Това е много хубаво, обаче сега ни с е, става много трудно е, да започнем от начало целия процес е, и да съберем всички, да им обясняваме, че има нови правила, да разпространяваме тази информация. Така че не всички са се възползвали от тези възможности по тази причина. Имаше също информация за това, че методическите изисквания са доста сложни, предполагат забавяне, има известна правна несигурност и за това не са обработени толкова много искания за плащане съгласно упростените правила. Отново пример от Австрия, констатации за нея. Въпреки, че Австрия беше в известен смисъл пионер като първа държава членка, която активно започна да изпълнява новите регламенти, можем да кажем, че опитът е все още ограничен, поне що се отнася до вариантите за упростената себестойност. Още не са се възползвали всички от тези правила. Е, платежните искания е, към края на 2011 година е, не можеха да влязат в емпиричната част на а, нашето проучване. Затова ние всъщност се опираме на много ограничена доказателствена база. Бенефициарите все още не знаят добре а, какви нови възможности им дават упростените варианти. А, управителните органи също не са наясно какво знаят бенефициерите и бенефициерите не са наясно. Е, има и известни разминавания така в е, възприятията на двете целеви групи – бенефициери и управителни органи. Това, което може да се каже за Астрия е, че има ограничен спад на натовареността на управителните органи, има на етап плащане спестявания, обаче има от друга страна увеличаване на натовареността на етап заявления, защото там трябва много неща да се проверят от управителния орган. А за да направят това бенефициерите, трябва наистина да започнат да прилагат новите упростени варианти. Що се отнася до самите бенефициари, информацията от тях е, че праговете в някои случаи са прекалено ниски, твърде негъвкави особено що се отнася до разходите за труд и също не е възможно да се е, прилагат специфичните стойности на косвени разходи, е, характерни за конкретната организация препоръките е, като цяло, а не само за Австрия, са както следва. Днес има проект на общ регламент за предстоящия период на финансиране и тези разпоредби за упростяване са е, детайлизирани, много ясно са определени. Емпиричните резултати от Австрия обаче показват, че трябва внимателно да се направи анализ на функционирането на разпоредбите и то да бъде усъвършенствано преди да се приеме новия регламент за предстоящия период от осъществяване на политиката на сближаване. Ако при една мярка, при един проект се използват средства от различни фондове, а, не е ясно а, да, това винаги, т.е. дали Европейския социален фонд и Европейския фонд за регионално развитие а, участват а, заедно с Европейския фонд за гарантиране. А, в земеделието и тогава не става ясно кой от фондовете, кой вариант на правилата ще прилага, което допълнително осложнява разплащанията. Също така по отношение на процеса, необходими са детайлни насоки за прилагането указания за прилагането на упростените правила, концептуални насоки и указания са необходими. В Австрия са констатирани трудности при възприемането на новите правила. Председателят, бихте ли приключили, тъй като времето ни изтече? И ето следващия диапозитив. Съвсем накратко, на основата на препоръките от Астрия трябва да се използват вече съществуващите национални разпоредби, например отчет за приходите и разходите и баланс, който вече е ревизиран от местния или националния орган. Трябва да се хармонизират данъчните е, законодателства и разпоредбите за безвъзмезните помощи, това ще упрости управлението на програмата, да се премахнат изискванията за доказателства тогава, когато се отпускат еднократни паушални суми, а за, преките, за непреките разходи да се прилагат специфичните стойности, характерни за конкретното предприятие. Благодаря комисията. Uh, well Благодаря. Благодаря за проучването, което според нас е много добър анализ на различните текстове, стигнахме до същите изводи и ние, когато разглеждахме упростяването на разходите. Смятаме, че заглавието на проучването включва едно общо проучване на упростяването, а всъщност колегите се занимават с упростяването на цените. Добре е, че сте се вгледали конкретно в тази, този въпрос и сте го разгледали в дълбочина. Вярно, че в началото нещата тръгнаха бавно. Някои схеми отнеха повече време в процеса на одобряване. Хубаво е, че се прави и разграничение между СФЕ и ФРР, защото последното стана само 2009 година, едва 2009 година. След това имахме нужда от време и за другия фонд. В различните години, точно поради това, се използват в различна степен средствата. След това имаме едно многообразие на интервенциите. В един от фондовете мерките са най-различни, затова е много трудно при тях да се даде една единна ставка за всички. Интервенциите там са различни и разнообразието на тези ставки варира спрямо мярката. Опитът ни е ограничен, вие го казахте. Получили сте коментара на бенефициерите. И трябва внимателно да тълкуваме този коментар, тъй като опитата им е само от няколко месеца. На базата на тези няколко месеца ще е трудно на този етап да се каже дали бенефициарът ще бъде удовлетворен или не. Търсим да усъвършенстваме механизмите. Вие направихте свои предложения за бъдеще и наистина има място за усъвършенстване. Опитваме се да хармонизиране хармонизираме опростените разходи в различните фондове. Искаме да се използва единна ставка и при други интервенции на Европейския съюз, както и в фонда за развитие на селските райони. Има единни ставки за разходи по персонала и така нататък, зависи от методологията.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 двамата колеги. Два аспекта са много интересни. Единият е свързан с това дали резултатите, които очакваме, се постигат посредством това подобряване. Мислим за различните административни видове тежест, през които преминават след това Искаме от комисията да направи подобрения. След това обаче те променят правилата die wir uns vorstellen. Das Ergebnis ist ja durchaus gemischt. Резултатът е, не е много ясен. Предимството на това проучване е, че от него виждаме какви са насоките за това какви а, мерки да бъдат а, приложени за това да сме по-решителни при прилагането на мерките. Въпросът е дали правим, подхождаме по правилен и адекватен начин. Има а, голямо пресрочване. А, за това кога се прилагат мерките и дали тези мерки отговарят на европейските стандарти. Освен това, трябва да, да вземем предвид това, че а, бюджета ще бъде променен, че ще има облегчения. Говорим понякога с сесията, как, какви трябва да са облегченията по този въпрос, понякога мненията ни са разнопосочни. Трябва да се предвиди един уместен срок, в рамките на който да се провеждат проверките. Да се види дали наистина е постигнато това, което сме искали. Един въпрос искам да задам по отношение на проучването. Кой е адресата на това а, проучване? Виждаме, че нещата а, са различни в администрацията и в частта, която се отнася до крайните бенефициери. Администрацията си е администрация, тя трябва да си свърши работата, което означава че при изпълнението на програмите те носят отговорност, но от друга страна не трябва да се отежняват нещата повече отколкото е необходимо. Но е добре да има облегчаване на, на условията, на, при които кандидатстват бенефициерите, облегчаване, което не се приема винаги от администрацията в администрацията, всяка промяна означава в крайна сметка отежняване по някакъв начин на процедурите, защото рутината, която се е прилагала до сега, се променя, нещата се отежняват и държавните служители не винаги приемат а, с радост тези промени. Госпожа Яла Сендер, благодаря. Колегата Гайер засегна всички въпроси. Благодаря за проучването, защото в новия финансов регламент наистина това е един от основните моменти, особено, що се отнася до научното развитие, научно-изследователската и развойна дейност, извинете. Благодаря. Има ли коментари от членовете на комисията? Then I have a comment. Тогава аз ще направя коментар. Трябва да ви кажа, че се занимаваме с този регламент от край време. Просто преди около 6 години, ако не се лъжа, нашата комисия за една инициатива, поена инициатива, да се направи един орган извън комисията за това как да имаме по-малко регламентация, регламенти. Господин Штойбер от Бавария. Може ли да кажете какво прави тази комисия? Uh, Ingeborg, you have something to... Yeah. Vielen Dank. Ich, ich wollte благодаря, искам да задам въпрос на комисията. Това, което показахте е много интересно. Въпросът е обаче е, тези общи разходи, как ще бъдат включени в новия регламент за фондовете. Интересуваме и тази част, свързана с упростяванията и как всичко това ще бъде включено в новия регламент. Това е въпрос ми към комисията. Някой друг? Няма. Давам думата на експертите. Please could you comment? We have uh, studied, of course... Проучихме документите, които бяха в коментар на работата на комисията Штойбер. Според нас, ползата е много по-малка, отколкото се очаква. Това може да бъде обяснено с факта, с това, че Опростените разходи означават намаляване на административната тежест с еди колко си милиона евро. Ние изчетахме всичко това на базата на това, което установяваме и там виждаме, че намаляването е доста по-малко и не съвпада с високите очаквания на едно проучване, проведено преди няколко години. Има нещо конструктивно обаче, което може да бъде направено за насърчаване на държавите членки да работят по-активно, както и да убедим управляващите органи да намалят допълнителния, допълнителния товар, който ще се породи от опростяването в самото начало. Австрия е пионер, тя има опит и би било много полезно ако този опит бъде предоставен, да речем, на Испания. В моя регион, Кастия-Ла Манча, въобще не знаем как работи това. Ние сме на първите етапи. Търсим информация, но много малко помощ срещаме в държавите членки, тъй като малко от тях имат опит. Нашите власти нямат огромно желание да го въведат, защото има неяснота. Никой не знае как работят тези мерки. Но ако се установи, че работят добре в Белгия, Австрия, Германия, където и да работят, то това може да бъде допълнителна мотивация да се предприемат тези допълнителни мерки. Тоест, малко ще поработим повече, но след това ще има общо упростяване. Няколко думи от мен. Трябва да видим доколко този опит изобщо може да бъде предаден на други. Хубаво е да се учим един от друг, но трябва първо да се прецени дали е възможно система от една държава да се прехвърли в друга. Не бива да се забравят националните правила, които работят. Трудно е, но е много важна тази задача. The commission... Oui, je, je suis de la DG комисията. Аз съм от Генерална дирекция заетост, социалния фонд. Аз гледам на нещата от друг ъгъл. Преди да коментирам, искам да направя няколко корекции. При Австрия ФРР беше фонда, а другите не е ясно какво става, защото системата работи от 2008, а тук говорим за програми от 2007, в Белгия положението е различно. Андреас ще, ще говори за настоящето, аз само няколко общи въпроса. Имахме коментари от държавите членки по отношение на недостатъците на настоящата система – Взели сме различни указания за бъдеще, например, възможно да се продължи системата такава каквато е, така че ако някой, който е направил инвестиция, може да може да продължи да работи по същия начин. Много се работи и по хармонизацията. Чухме един коментар за различните правила на различните фондове. Ако регламента влезе в сила, това ще остане в миналото, защото пете фонда, Кохезионния, Социалния, ФРР, този е за развитие на селските райони и за рибното стопанство, имат едно общо правно основание, имат общи разпоредби. Всички използват една и съща система, що се отнася до упростените разходи, така че ще може да се използват едни и същи правила и за петте фонда. Европейската комисия въведе също така и една възможност да се правят изчисления на базата на настоящите правила, както и на базата на новите общи правила. Това ще разреши проблемите с НИРТ, където имаше различни а, крайни стойности. Тоест, има един таван от 40% от непреките разходи на С, и този таван може да се използва и в бъдеще. Това е важно за НИРТ. Що се отнася до националните правила, може да се използват и те. Искам да допълня за нещо за това свързано с обмяната на опит между държавите членки. Комисията е за такава обмяна. През декември е, беше проведено е, заседание с 150 участници от различни региони и е, по време това заседание се дискутираха въпросите свързани с различните региони. Експертите също взеха отношение по въпроси, свързани с упростяването а, на процедурите. Сега за групата Штолбер. В началото на следващата година групата ще изготви доклад, който ще бъде свързан с а, упростяването на административните процедури и тези аспекти, които ще бъдат включени в доклада, ще бъдат взети предвид от комисията при бъдещето изготвяне на законодателство. Everybody. Аз Искам да благодаря на всички за участието в дебата, най-вече на двамата експерти. Много бе полезно, благодаря ви. Преминаваме към последната точка. Специален доклад на Европейската сметна палата. Ефективни ли са проектите за електронно управление, са финансирани от ФРР? Господин Испир, имате думата. Благодаря ви. Много се радвам, че съм тук. Това е първия доклад на Сметната палата по отношение на електронното управление. Това електронно управление са електронни транзакции между правителствени органи и граждани или бизнес и свързано е с е, използването на информационни и комуникационни технологии, технически промени, но нашата ревизия ни насочи към факта, че организационните промени и развитието на новите умения са също толкова важни, както и ИКТ, ако искаме да имаме по-добри публични услуги. Одитът ни се съсредоточи върху периода 2000-2006 година, тъй като трябваше да разгледаме завършени проекти, за да оценим работата им. Четири държави членки – Франция, Италия, Польша и Испания – бяха подбрани, тъй като 3 милиарда или 45% от, изход... от разходите на ФРР бяха отишли в тях по проекти. Искахме да видим дали проектите са подбрани на базата на нужди, дали са приложени извинете, изпълнени така, както са планирани и дали са били устойчиви и полезни. Подобно на много сфери, в които нещата се развиват бързо, и тук технически всичко тече много бързо, променят се и очакванията, и потребностите, защото използваме все по-изтънчени и високотехнологични приложения. Възможностите за електронно управление в държавите членки зависи от това, дали държавата се е ангажирала с промяната в цялата страна, в региона или в определена организация. Периода, който бе покрит от одита, съвпада с ранните етапи на стратегиите за електронно управление от държавите членки и установихме, че са направени грешки, разбира се, но ако се извлекат а, полки, това може да се отрази в промени в оперативните програми в бъдеще. Независимо от факта, че на национално ниво се подобрява програмирането на електронното управление, слабостите в ранните стратегии означават, че ранните проекти не отговарят на потребностите за развитие на електронното управление. Що се отнася до самите проекти, резултатите, най-често приложения от системен характер, са изготвени, но с закъснение. Поради слаб софтуерен дизайн или липса на методология. Не са използвани технологиите до максимална степен. Създателите на проектите не са се възползвали от възможността да се приложи проекта във всички услуги, които се предлагат. Нещо положително. Голямата част от проектите, чисто технически, бяха много добри и е, електронните приложения предоставяха наистина електронни услуги. Развитата система се поддържа добре и финансово устойчива. В доклада отправяме препоръки за подобряване на бъдещи проекти за електронно управление. Основно би било да се създаде необходимия контекст, в който един проект за електронно управление да може да се развие най-добре. С тази цел държавите членки трябва да разработят стратегии, които да се основават на конкретни нужди, ясни цели и да има ясни отговорности за, разли... на различните органи за постигане на тези цели. Както винаги, но по-специално и в настоящия контекст на криза, трябва да направим така, че помощта да бъде добре насочена и да води до някаква полза за европейския гражданин. Държавите членки точно по този начин трябва да избират проекти, да правят анализ на разходите и ползите и да избират проекти, които би трябвало да бъдат в бъдеще устойчиви. Мейки предвид, че системите развити в държавните членки могат да говорят една с друга и да работят заедно, палатата призовава комисията принципите на ЕС да бъдат такива, че да има оперативна съвместимост на проектите по фонда ФРР. Електронното управление става все по-важно в живота на нашите граждани. Препоръките могат да окажат положително въздействие върху бъдещото развитие на електронното управление. Радвам се, че господин Мулдер в работния си документ е, приветства този доклад и преповтаря нашите препоръки. Надяваме се това да доведе до по-ефикасно разходване на средствата на дънакоплаците и да доведе до упростяване и намаляване на административната тежест. Това са теми, които вече бяха засегнати от вашата комисия. И аз, и одитния екип с удоволствие ще отговорим на всички въпроси, които може да имате. Благодаря, комисията има думата. Господин председател, благодаря от името на комисията. Искам да а, Приветствам работата, свършена от Сметната палата. Последните препоръки са много полезни и ние очакваме с нетърпение следващия програмен период. Значи, проектите, които бяха избрани от палатата бяха от четири държави е, членки. Тези е, произволни извадки са свързани с е, проекти за електронно управление и те са това са проекти в областта на информационните комуникационни технологии, финансирани от е, The, uh, projects, uh... от ЕФРР. Приветстваме посланието на Сметната палата. Тук не става въпрос само за технологии, става въпрос и за ползите от услугите и за потенциала, който се крие в промените. <clears throat> Ние сме съгласни с палатата, че през последните 10 години са извършени радикални промени и а, Е, има дейности, извършени от моите колеги на европейско ниво, промени свързани с рамката за оперативна съвместимост. Това са области, които търпят развитие в момента. Доклада на платата ще ни е от голяма полза. Тяхното послание е отразено в проекто регламента за бъдещето на тази политика и да се проучат какви ще са и ползите от тези инвестиции. Това също е много важно. Освен това трябва да се постави фокус върху ползите от услугите. Този процес ще е пълен с предизвикателства. Технологичните промени се случват много бързо, различни медии взимат преднина и важно е на регионално ниво да има възможност да предоставят по-добри услуги. Освен това, ние сме наясно, че устойчивостта е взета предвид от палатата – и в някои случаи е имало пропуски, които а, свързани с а, това, че финансирането на програмата не е било взето изцяло предвид. При управлението на проектите ние ще вземем тези аспекти предвид а, и ще а, предадем тези насоки на управляващите органи национално ниво, така че да ги използват и във бъдещите програми моят колега от ГД Информационно общество може да ви даде информация за политиките, които ръководят те, но ви давам микрофона председателят. Да, ние сме доста изостанали с времето, трябваше да свършим в 11.30, вече е 12. Нека в писмена форма да ни изпратите тези коментари сега аз съм докладчик. По този доклад ще съм кратък, като каза, че искам да се присъединя към казаното от комисията, че докладът е много полезен и че технологиите се развиват всяка година, развитията са много бързи. В доклада също съм отразил, че във всяка държава членка трябва да се изгради стратегия, трябва да сме наясно във всеки един случай какви ще са разходите и ползите от тези проекти. Добре е да се учим един от друг. Значи да учим един от друг, да обменяме добри практики и да развиваме стратегии. Не искам да съм прекалено подробен, но госпожа Хечок иска да каже нещо. Като докладчик в сянка на социалистите искам да кажа още нещо. Вчера в комисията ИТРЕ имаше мини изслушване, свързано с проекти по, по електронното управление. Виждам, че тук два последователни ни се обсъжда тази тема. Администрацията на Европейския съюз трябва да даде пример това отношение и да е водеща в електронното управление през 21 век. Не недостатъчен е процента на гражданите, които използват интернет. Не трябва да забравяме и тази част, че <clears throat> много години са нужни, за да се постигне 100% покритие на интернет. Е, комисията каза, че тук не става въпрос е, е, за управление на информационни технологии. Тук става въпрос за услуги, които се предоставят на гражданите. Ето защо ние искаме да се въведат промени в доклада на, на палатата. За нас не е толкова важно каква е скоростта на връзката, колко са мегабайтите и, и какви са тех, технологиите. Ам, за нас са, важни други показатели. Относно анализа за разходите и ползите, ние също бихме искали да подчертаем, че трябва да разглеждаме този анализ в по-широк контекст като се има предвид регионите, регионите, в които има застаряващо, голям процент застаряващо население, има слабо развити региони, и там ползите може да, да струват много. Много. Но пък за тази цел ползите да са по-големи. Трябва да се предвидят разходите за обучение на хора, хора, които да могат правилно да използват тези предлагани услуги. Така че трябва да се предвидят обучение за хора, които работят с системата, но и обучаване на самите граждани по някакъв начин. Това са изменения, които бихме предложили. Благодарим на Палатата за, за доклада. Ние се надяваме, че тези промени ще допринесат за по-доброто изпълнение на електронната програма до 2020 година, както и на програмата за електронното управление. Oh, sorry, I didn't. Mr. you have only received compliments. Да, вие а, е, получихте само поздравления и похвали. Искате ли да допълните нещо, а, е, ако може по-накратко? Много накратко, господин председателю. В предишния е, специален доклад Имаше негативни заключения за комисията. Нашият доклад е положителен за комисията. Комисията се съгласи, разбира се, с нашите препоръки. Нашите заключения са много ясни. Проектите за електронно управление, финансирани от РФФ, трябва да принесат за по-добро предоставяне на публичните услуги. Може би за следващия програмен период за комисия това ще е добра отправна точка да се вземе предвид нашия доклад. Смятам, че докладът може да допринесе за следващия период, подготвен от комисията и за изготвянето на стратегия от страна на комисията в тази област. За нас този доклад е добър, навременен, включва всички институции, комисията Кокобу. Това е, е първият доклад на палатата в тази област. Може да има и последващи оценки, проучвани на, на някои от периодите в бъдеще. И смятам, че ще има по- по-полезни заключения за заинтересованите страни. Благодаря, казва председателя. Благодаря. Това беше последната точка от нашия дневен ред. Благодаря ви на всички. Желая на всички весели коледни и новогодишни празници. Благодаря ви. Сега ще продължим с заседание на координаторите, но преди това искам да помоля а, всеки, който а, няма да вземе участие в заседанието, да напусне залата.